przewodniczący! Председателят. Wznawiam е, posiedzenie. Протокол вчерашното посещение е достъпен. Сега искам първо да ви кажа, че протоколите от вчерашното задание са раздадени. Има ли някакви коментари? Не виждам, значи протоколът се приема. Първа точка от е, днешния дневен ред днес след обедния дневен ред, след почивката за обяд, е време за въпроси към председателя на комисията. А, ние сме определили а, е, процедура. Въпросите траят една минута, отговорът трае една минута и при допълнителен въпрос има 30 секунди а, е, време за допълнителен въпрос, съответно 30 секунди време за отговор. Първо, ръководителите или представители на политическите групи ще зададат въпроси на председателя на комисията. Първо, колежката Корин от името на Народната партия първо, е, господин председател, искам да ви задам въпрос във връзка с е, е, спешния фонд в Европа. Всъщност този фонд е европейски, но искам да разбера доколко възнамерявате да разширите този фонд. Вие вече говорихте за това, но искам да разбера какви ще бъдат вноските във фонда и какви са сроковете за тези вноски. В момента на пазара на облигациите нещата са горе-долу спокойни, но искам да ви попитам е, как е, си представяте бъдещето на вноските в този фонд. Председателя, е, председателя на Баросо, добре дошъл още веднъж Добре дошъл в парламента. Е, е, отговора на е, госпожа Корин Вортман Кол. Всъщност това не е моя позиция. Позиция на комисията включена е в документа. Комисията смята, че ефективните финансов капацитет на фонда трябва да бъде засилен и неговите дейности трябва да бъдат разширени. Ние смятаме, че това е част от разбираемия отговор, но не е пълния разбираем отговор. Въпреки това, че в документа има едно изречение за фонда, фонда. Иначе се говори за структурни реформи, за фискална консолидация и за други мерки. Е, говори се е, за увеличение на капацитета е, на цялата еврорегион. Вие знаете какъв е размер 440 милиарда евро в момента. Обаче вие не знаете, че не могат да се предоставят изцяло тези суми, защото минимум минимума, който можем да направим, е да увеличаваме е, възможността за финансиране на фонда. И аз мисля, че това е конструктивно предложение, е, което трябва да се приеме по-скоро-скоро, отколкото е, по-отдалече, като част от разбираемия отговор. Председателя, благодаря ви. Има ли допълнителен въпрос? Да, е, има допълнителен въпрос, тъй като е, казахте по-скоро, по-скоро, отколкото по-късно. Какво имате точно предвид? Какво значи по-скоро, скоро, отколкото по-късно? Защото въпросът е спешен. Е, в най-кратки срокове трябва да се стабилизират финансовите пазари и това трябва да стане до няколко месеца. За момента между правителствата се говори много, между ръководители на правителства и финансови е, министри. Суна Олейта, кога точно обаче? Е, е, това означава точно Uh, да не се отлага, прекомерно. Е, ние трябва по-скоро да реагираме, колкото трябва да реагираме. Тоест, колкото се може по-възможно. Е, това и явно е, че в еврозоната. Е, вчера е, в Екофин поне се каза, че има някакъв напредък. Е, надявам се да няма грешки. Мисля, че ще бъде умно на 4 февруари Европейския съвет да се спре на този въпрос. Комисията е готова да се спре на въпроса на 4 февруари. Благодаря ви, казва председателя. Колегата Стивен Хюц от името на социал-демократите. Благодаря, господин председател. Господин пред председател аз знам, е, че е, има възражения е, срещу пазара на Русия и на, пазара на труда в Гърция и в Ирландия и във връзка с социалния диалог там. Официални лица искат да има ревизиране на индексирането, да има гъвково работно време, да се преразгледат обещанията за безработица и намалението на прекалената закрила на работниците. Смятате ли, че комисията трябва да насърчава е, социалния диалог е, и колективно договаряне и да не се изключва от е, социалната харта на договорите и изобщо е, какво значи е, национално колективно договаряне. Е, освен това и при фискалните промени няма да има никаква възможност за постигане на целите Европа 2020. Какъв е вашия отговор? Без абсолютно никакви двусмислици ние подкрепяме социалния диалог, ние го правим на две нива. Ние искаме да има национален диалог, но това е от отговорността на държавите член членки. Ние активно насърчаваме този социален диалог с бизнес средите, с други партньори. Но всъщност ние сега трябва да създаваме повече работа, ние трябва да се справяме с ситуацията на пазара на труда и това, част е, това е част от структурната реформа и съответно е, допълнителни данъчни доходи. Допълнителен въпрос. Защо тогава, господин председател, всичко се насочва към пазара на труда? Защо да не погледнем другите пазари? Финансовия пазар, вътрешния пазар, пазара на суровините? Защо да се спираме само на пазара на труда? да, защо трябва работниците да плащат цената на рецесията? не е само на пазар на труда. Е, вие виждате, че е, в момента ние правим реформа на финансовите пазари. Е, имаме и обсъждаме подробно в годишния преглед задълбочаването на реформата на вътрешния пазар. Сега говорим и за енергийния пазар, но пазара на труда е част от структурната реформа особено в страни, които сега са най-раними. Вие знаете, че там вече тъкат реформи на пазара на труда. Господин Ки Фърховщат от името на либералите Господин председател, аз знам, че предишни е, разговори с президента Медведев, вие сте казали безпокойството си за случая с Колуховски и, и когато вие ви, ви, виждаме, че това е, е, това беше проверка за демокрацията в Русия и той се оказа неуспешен. На 31 е, декември е, Борис Немцов беше арестуван а по член 31 на Руската конституция трябва да има свобода на събиранията. Вие знаете, че опозицията всеки месец на 31 число организира протести. И според мен 7 месеца през 2011 година има 31 дни в месеца. Така че през 2011 година това може да, може да се случи нещо повече от това, като случи на господин Немцов. Е, така че, кои са съвместните действия, които европейските институции могат да развият? Русия е член на съвета на Европа, на Организацията за развитие и сътрудничество, евентуално е, член на Стълната търговска организация, така че европейските институции спешно трябва да реагират. Благодаря ви, казва председателя. Да, е, господин Върховщат, вие, е, как, вие сам казахте, че ние повдигнахме въпроса с руските партньори и европейците публично е, реагираха на Колховски и Лебедев, напред и е, ние смятаме, че независимостта на правосъдието и правото на всеки на, справедлив дело е част от защитата на човешките права е, и това е много важно в партньорството между Европейския съюз и Руската федерация. Е, и върховенството на закона е много важно в сътрудничеството, което развиваме. Ние ще продължим да задаваме тези въпроси на различни срещи с Русия. Е, вече го направихме на 7 септември в Брюксел и се очаква Русия да поема, да изпълнява задълженията си в областта на правата на човека и да спазва върховенството на закона. Да, може би само е, коментар. Аз мисля, че е, нашия парламент възможно най-спешно трябва да се занимае с този въпрос. Нещата не могат да продължават както е, са сега в Руската федерация. Е, това, това, че имаме много значителни търговски връзки с Русия, не значи, че трябва да мълчим по тези въпроси. Благодаря, господин председател. Госпожа Ребека Хармс от Зелените. Благодаря, господин председател. Свободата на пресата, на средствата за информация в Русия е източник на сериозна загриженост. И, господин председател, а, трябва да следим какво се случва сега и в Унгария, да го положим в контекста. Чуде се защо комисията а, се отнася а, така небрежно към този закон за средствата за информация в Унгария. Тя влиза в разлия с принципите за средствата за информация в Европа. Имаме изрично подготвено становище, по отношение на нарушаването на директивите за средствата за информация, конвенцията на ЮНЕСКО и различните общи критерии. Най-общо казано, това е свързано и с нарушение на хардата на основните права. Така че чудя се всъщност кога ще предприемете адекватни стъпки по отношение на Унгария, в какви срокове, защо все още няма процедура за несъответствие. И има различни решения на съда в тази област. По отношение на Унгария, ние трябва да прилагаме правото на Европейския съюз обективно и трябва много внимателно да подходим с оглед на правната среда и с ясна методология. Точно това правим и а, информиран беше комисията по основните права и свободи. Загрижени сме по отношение на закона за средствата за информация в Унгария. Смятаме да изпратим писмо на правителството на Унгария тази седмица. Това ще е първо писмо. И унгарските власти следва да отговорят на това писмо. Но повтарям – следва да се придържаме към а, обективна процедура, основаваща се на закона. Защото Унгария, като всяка друга държава членка, а, има правото на такова непредобедено отношение. Следим въпроса много внимателно. аз бих помолила тогава всички документи, които са предоставени на комисията от Унгария да ни бъдат предоставени и на нас, защото ние също искаме да ги подложим на оценка. Освен това, подозираме, че Унгария дори не е предоставила пълния текст на закона. Може би просто печелят време. Затова молбата ни е да ни бъдат осигурени тези документи. Освен това, смятам, че е изключително трудно а, с оглед на преговорите за присъединяване на Турция и разговорите, които се водят във връзка с критериите от Копенхаген, да си затваряме очите по отношение на страна, която вече е членка. Да, разполагаме с пълна информация към този момент. Вице-президента и другите, другите а, комисии бяха уведомени. В същото време тези въпроси имат и правно основание и трябва да имаме ясна методология и обективен подход. И а, няма никакво съмнение, че не искаме да излагаме всичко на риск. Уверявам ви, че много внимателно следим този въпрос. Изразили сме своята загриженост. Аз лично повдигнах въпроса пред министр-председателя Орбан. А, можем да проведем и политически дискусии по този въпрос, но трябва да се придържаме към ясните процедури в същото време. Благодаря, господин председател. Господин а, Михал Томашкемински от групата на консерваторите. Господин председател, преди няколко дни комисията, която работи в Москва, издаде доклад за причините на Смоленската катастрофа миналата година през април месец. Полската общественост бе удивена от резултатите на този доклад и приема документа като а, един необективен документ. Бе доказано също така, че този доклад укрива факти, които са неблагоприятни за Русия и този доклад всъщност прехвърля вината за катастрофата на полската страна. Никой разумен човек не би подложил под съмнение грешките, които ние сме допуснали при а, подготовката и извършването на самото посещение на президента, но руския доклад носи всички белези на политическа игра. И а, се правят опити да бъде унивинена руската страна. Европейската комисия смята ли да предприеме каквото и да било, за да бъдат разяснени причините за катастрофата край Смоленск, в която загина държавен глава на държава членка, включително и елита на страната? Благодаря, господин председател. Господин Камински, никой никога няма да забрави тази ужасна трагедия, нито в Полша, нито където и да било другаде. Ние бяхме засегнати много дълбоко от а, смъртта на президента Качински и всички, които загинаха в този трагичен ден. Докладът, който бе публикуван миналата седмица, ни е добре известен. Знаем каква е реакцията на полските власти. Отнасяме се с разбиране, като имаме предвид размерите на тая трагедия. Независимо от това, комисията може да предприеме някакви действия, само когато имаме съответното правно основание. Към мен никога не са се обръщали полските власти, за да се намесим по този въпрос. Но, както казах, ние ви сме готови да предприемем всичко необходимо в рамките на нашите правомощия, когато възникне такъв въпрос. Е, Пане Господин председател, правилно ли съм разбрал? До сега полското правителство не е искало от комисията да разследва. И ако, ако бяхме поискали наистина от комисията подобно разследване, щяхме да имаме конкретни резултати. Както вече казах, според моята информация имаше военен, това беше военен полет, държавно посещение, така че регла... регулацията за, това, за подобни полети беше влязла в сила след случилото се. Така че не можем да кажем повече. Разбира се, бихме могли да разискваме допълнително този въпрос неформално с полските власти. Благодаря, казва председателя. Господин председателят Лотър Биски от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Господин Баросо, всички знаем доколко е важна стабилността на еврото. В този контекст позволете ми все пак да кажа нещо, което все още не съм разбрал, а именно дотациите на този фонд. Казахте, вие, както и госпожа... Вие казахте, че искате да отпуснете допълнително такива средства, пък госпожа Меркел каза, че трябва да се сложи край. А, не си ли говорите все пак взаимно с госпожа Меркел какво точно трябва да направим на европейско ниво? Медиите седят с голямо нетърпение и а, определено чакат всяка наша дребна а, грешка, за да се захванат и да ни критикуват. единственото, което разбираме, е, че а, сте на различни позиции с госпожа Меркел. Но тук всъщност едва ли не само допринасяме за развитието на спекулативните а, фондове и на финансовите спекулации. Благодаря. Всяко правителство си има своите отговорности. И в... има един много ясен документ – относно това наблюдение, което ние направихме. Ние изразихме нашето мнение. Не само, че имаме право, ние имаме задължението да го направим. И мисля, че наистина беше, е, нашата позиция беше много добре приета от пазара. Те разбраха, че наистина има желание, за първи път има истинско желание да се напредне по въпроса, включително и с европейските а, финансирания за стабилност. Тук не става въпрос само за едно становище на комисията за становище и на Европейската централна банка, изразено с много ясни думи. Така че се надявам държавите членки да постигнат споразумение възоснова на текста на комисията. Благодаря. Господин Барозо, разбирам напълно, че желаете да изразите вашето собствено становище и че то е отразено в доклада, но когато говорим за агресивни спекулации с еврото, мисля, че наистина дойде момента да се споразумеем. Сега не можем да си казваме само, примерно, комисията не е съгласна с госпожа Меркел или с президента Саркози. А, наистина, в момента имаме чувството, поне от гледано страни, че всичко е хаотично. Господин Баросо, говорите, че изразяваме мнение. Там, но нашето предложение е съгласувано с заключенията на последния съвет. И там беше казано, че ще направим абсолютно всичко възможно, за да защитим стабилността на еврозоната, дори включително и инструмента за финансова стабилност да бъде подсилен. Така че няма противоречие. Аз няма да ви казвам коментарите на коментарите. Мога да ви кажа каква е позицията на комисията. Това е единна позиция на комисията, на Европейската централна банка и на останалите институции, които следят с голямо внимание стабилността на финансовата област. Така че искам да кажа още веднъж, ние сме обединени. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Марта Андреасен. Благодаря, господин председател. Господин, е, миналата седмица Сметната палата е, след 15 години е, направи изказване е, пред медиите. Е, това всъщност ме изненада, защото Сметната палата не е независима по отношение на прозрачността и регулацията. Изяснението, което беше публикувано вчера, само подчертава властта на на комисията върху сметната палата и аудиторите и е, трябва да имаме предвид, че този парламент е, не, е бюджета му не е бил одобрен през последните 15 години. Сметната палата трябва да бъде напълно независима външна на европейските институции. Без независим одит съвета и парламента не могат е, да освобождават от отговорност Европейската комисия от финансовата и отговорност. Вие, господин Баросто, е, позволихте, трябва да позволите външен вътрешен одит и да ни кажете как се харчат парите на европейските денакоплаци. Господин Баросо, аз искам да ви напомня, че Сметната палата е напълно независима и комисарията няма никакво влияние върху нейните заключения и приоритети. Е, в, комисията е, е, в нейния интерес е да спазва независимостта на този външен аудитор. Аз никога не съм правил отрицателни коментари по решенията на Сметната палата или на Конституционния съд или на Европейския съд. Това е основен принцип на демокрацията, спазването на закона и независимостта на институциите. Разбира се, че има редовен диалог между комисията и Сметната палата. Това е е част от аудиторския процес, за да гарантираме, че аудиторския процес работи както трябва и е на солидна основа. Е, посъчен, подобен диалог е изцяло в съответствие с международните стандарти за аудит. Искам е, да ви кажа, че е, комисията вече е била обект на изключително строги доклади от страна на Сметната палата. Трябва да, спа, да уважавате нашата институция. Благодаря, господин Баросо. Аз не съм съгласна с вашия отговор. Е, в отговор на критиката, отправени през последните 10 години, е, комисията е, всъщност се обърна към аудиторите и това беше подчертано от медиите и поиска от тях да си променят метода на работа. 30 е, години е, професионален опит в областта на счетоводството и на аудитор. Никога не съм чувала този, който е ревизиран, да дава инструкции на ревизора как да работи. Как можем да знаем дали е, всъщност промяната в допустимата грешка е плод на намеса на комисията или просто подобрение на метода на работа? Комисията, както и Европейския парламент, има право да изразява становища. И вие, вие много добре знаете, че вие самата имате право да изказвате мнение. Но комисията трябва да се отчита пред избрания парламент. Ние имаме право на мнение, но това не е начин на оказване на натиск. Иначе и вашите коментари са на допустим натиск. И това е всъщност спазване на прозрачността. Ние спазваме външните аудитори, ние им оказваме натиск и искаме да прилагаме е, заключенията, които са направени от тях като независими ревизори. Благодаря ви, господин Даниел Вандерсто, е, който е, е независим. Благодаря, господин председател. Е, Ярусалим, господин председател, е единствената неделима столица на е, държавата Израел. Е, е, източен и западен Ярусалим винаги ще останат на територията на Израел. Е, мисля, че ние можем да се гордеем, че в Израел е, съществува единствения демократичен режим в е, Близкия изток. Ние трябва да се защитаваме срещу ислямския джихад, както и юдео-християнските ценности на Европа. И комисията трябва да е съгласна с мен. Така че подкрепата на Европейския съюз и Европейската комисия към държавата Израел трябва да бъде очевидна. Ние трябва да от Правим сигнал и че трябва да има дипломатическо представителство на Европейския съюз в Ярусалим. Съгласен ли сте, господин председател, че трябва дипломатическото представителство да се премести в Ярусалим, а не в Телавив? Не мислите ли, че е, е, единственото седалище на нашето представителство трябва да бъде в Ярусалим. Е, първо, аз е, ние искам да кажа, че ние изцяло подкрепяме съществуването на Израел. Както вие казахте, това е, е демократична държава в много трудна среда и е, ние признаваме правото на Израел. Но ние искаме освен е, това Израел да спазва правото на самоопределение на палестинския народ и според нас най-доброто решение е две държави и е, те да се уважават взаимно в рамките на международното право. Сега, колкото до промяната в е, столицата и на седалището на нашето представителство, ние не виждаме причина да се промени неговото местонахождение. Well, yes. Да. Е, допълнителен въпрос. Естествено, аз съм е, разочарован от този отговор, но е, вие говорихте за Ярусалим, източен Ярусалим. Вие знаете, че и в е, е, Галилео също са строени и разрушавани къщи. И, и в е, двата района, и в западната и източната част на Ярусалим има и араби, и, и израелци. Комисията ни казва само, че в източен Ярусалим имало дискриминация, защото Ярусалим се ръководи от а, една общност. Искам да чуя вашия отговор. Смятате ли, че а, има дискриминация, когато се насалва определен народ в е, източен или западен Ярусалим. Извинявайте, обаче аз мисля, че нашата позиция е ясна. А, а, всъщност ние подкрепяме Израел във връзка а, с а, населението, с, заселниците. Ние искаме да има мир в региона. Аз не виждам защо трябва да имаме е, представителство в Ярусалим. Там е, положението е трудно. То е изключително важно място е, и за Израел, и за всички нас. Затова нека да се придържаме към този наш ангажимент, да подкрепяме Израел, но в никакъв случай да не забравяме и правата на палестинския народ, който също се заслужава нашето внимание като народ. Благодаря, господин председател. Сега е, се насочваме към нова конкретна тема иновации и енергия. Втора част е, от времето за въпроси към председателя на комисията. Е, отново повтарям темата иновации и енергия. Господин Алехо Видал Квадра с една минута. Благодаря, господин председател. Комисията е двигател за иновацията в различни области в нашата енергетична система. Използване на второ поколение биогорива, използване на ядрения синтез, ядреното отделение, въобще постигане на енергийна ефективност, а, а, използването и внедряването на електрически автомобили и така нататък. Но остава още доста работа, която е несвършена и много от гражданите са загрижени. И аз ще споделя пред вас тази загриженост. Защо при трудните условия, пред които сме изправени, комисията а, не предприема нищо да определи а, основната си насоченост. Въпросът е много сложен, тъй като всички приоритети са свързани. Трябва да завършим изграждането на енергийния пазар, на интегрирания енергиен пазар. Това означава, че трябва да използваме и възобновяваните енергийни източници. Енергийната ефективност е приоритет. Освен това, трябва да влагаме повече средства в технологии, които са нисковъглеродни и да намалим емисиите. Ние сме обединени с, в тази посока с нашите партньори в енергийната сфера и през февруари ще се спрем на тези въпроси. Приключване изграждането на енергийния пазар, въвеждане на единни правила, нисковъглеродни технологии, енергийна ефективност и общи усилия по линия на външните отношения. Благодаря ви, казва председателя. Gospod predsednik Barozo, sedaj velja, да мора... Господин председател Барозо, Европейският съюз трябва да ограничи емисиите от парникови газове с 20% до 2020 година. На политическо равнище вече говорим за по-амбициозни цели обаче добре е известно, че най-голямото бреме ще трябва да бъде поето в енергийния сектор и другите а, сектори, които са включени а, в схемата за търговия на емисиите. Как ще постигнете тези по-амбициозни цели? Какви осезаеми мерки трябва да предприеме в Европейския съюз в областта на енергетиката? а, мерките, които вие споменахте, а, могат ли да бъдат допълнени? Това също е един глобален процес, той не зависи само от Европейския съюз. А, в Канкун постигнахме сериозен напредък. Поне многостранните преговори а, можаха да се развият. Нашата цел е да продължим да вървим напред, да въведем задължителни цели, но това означава, че трябва да поискаме от най-големите замърсители, развиващите се економики да вложат също толкова усилия, защото до момента те не го правят. Именно по тази причина трябва да намерим верното решение, за да ги потикнем да действат. В същото време държавите, които са готови да предприемат нещо и са поели ангажименти, трябва да ги изпълняват. И аз ще предложа нещо конкретно през феврари на а, съвета. А, да се постигне повече по отношение на енергийната ефективност, защото там не достигаме до поставените цели и следва да постигнем нашите цели за 2020 година. Ще го направим, но не и в областта на енергийната ефективност за сега. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Бароса. За да осигурим енергийната сигурност и ниски цени на горивата за в бъдеще, Европа трябва да използва всички възможности за нисковъглеродни енергии. Това означава чисти технологии. А за съжаление, до сега тяхното развитие е много бавно, прекалено бавно. Може ли комисията да ни даде някакви гаранции, че ще подкрепи научно-изследователската дейност по технологиите на улавяне и съхранение на въглерод за в бъдеще? Благодаря, комисаря Баросо. Мога само да ви гарантирам, че ще направя всичко възможно, но както знаете, самите държави членки решават финансирането на подобни научни изследователски проекти. Това е проблем, който ще разискваме, когато представяме мултифинансовата перспектива. Но предполагам, че държавите членки ще дадат все пак приоритет на технологии, свързани с европейските стратегии за Европейският стратегически технологичен план, а не толкова на новите зелени технологии. Това беше предложено за новия съвет. Благодаря. Сега госпожа Фиона Холм. Казахте, че държавите са постигнали по- по-малко от половината от това, което са е било при, като ангажимент за намаляване на емисиите за 2020. Защо в такъв случай комисията не направи нещо повече? Защо не направи целта правно задължителна? Благодаря. Това е една от целите ни за следващия съвет. Както вие казахте, енергийната ефективност все още изостава. Надяваме се да обърнем тази е, тенденция енергийната ефективност е интегрална част от стратегията Европа 2020 и сме в диалог с държавите членки, така че те да изградят свои национални цели за постигане на, на европейските подобни. Трябва да видим какви ще са ни а, стратегиите, мерките а, за 2020 година. А, и до тогава ще имаме десетина процента намаление, но целите ни са много по-амбициозни. Именно за това ние искаме да подходим в, на две степени. Първо ще има национално имплементиране на целите и през 2013 година ще се преразгледа целият процес. Ако тогава се реши, че нашата първоначална цел не може да бъде постигната, а, тогава ще пристъпим към промени. Може би дори ще превърнем а, закон... това предложение в правно задължително. Благодаря. А сега Райнхан Бутиков. Господин председател Баросо, искам да ви задам въпрос. по хармонизирането на възстановяването на средствата в Европейския съюз като слушахме изказването на немския министр, ние стигнем до заключението, че програмите за иновации в обновяемите източници просто ще бъдат унищожени. Затова ви питам, какво възнамерявате да направите, за да не се стигне чрез хармонизиране до пълното унищожение на немския капацитет в тази област. Какво ще направите, когато господин Оцингер е, говори за енергийна ефективност, е, да е, се опитва просто да печели време? Той иска да се вземат мерки чак 2012 година, докато вие самия казахте, че определените цели няма да се постигнат изобщо. За това как искате да се ускори ритъма на е, мерките? Аз мисля, че всички се стремим да постигнем целта за енергийна ефективност. Искаме, освен това, да има и други политически цели. Борба срещу промените, а, климатичните промени. Не става въпрос само да поставяме цели. Трябва да работим и с държавите членки. И за това смятам, че е по-добре държавите членки да си определят национални цели и тогава да се види дали, са, дали работят. Ако не, тогава ние ще направим правно задължително законодателство. Разбира се, че е по-добре да се започне с нещо като доброволно само избрани цели. И, е, раз... Но ние не изключваме, не изключваме и правно задължителни цели за всяка страна, е, но нека е, все пак държавите членки да бъдат собственици на тази политика и да се видим как се разработват стратегията. Господин Поло Рубик има думата сега. Благодаря, господин председател. Вие знаете, на 24 февруари е, ще е, се гласува директива е, за водата и оценката върху околната среда. Тоест, как може да се свържат водата и околната среда. Аз мисля, че процедурата по хомологиране не трябва да трае повече от една година. На времето комисията беше предложила 5 години. Това е периода на един мандат на парламент. Не можем да си позволим такива срокове. Искам да ви попитам, готови ли сте да съкратите този е, срок? Може ли да се е, направи рамкова директива, за да може е, водните централи действително да бъдат в конкуренция с слънчевата енергия или с енергията на вятъра? Благодаря ви. Като цяло комисията иска да съкрати е, максимално сроковете за приемане и приложение е, на директивите, обаче е, държавите членки винаги искат реалистични срокове, за да може всичко да се приложи така, че да няма изкривяване на вътрешния пазар или поне доколкото ние е, вярваме, че е, няма да стане това. Е, специално в енергетиката има най-различно регулиране. Сега на 24 февруари започваме почти от нула и аз мисля, че трябва пакета за слънцето и водата да се съединят, както беше моето първоначално намерение. Искаме да се намалят сроковете, обаче трябва да имаме е, споразумение с държавите членки, това да се е, прави почти едновременно, е, за да няма изкривяване на конкуренцията на вътрешния пазар. Госпожа Вики Форд има думата. Научните изследвания, иновациите са двигател на нашите економики. Миналата година за първи път Европейския университет бе на първо място в таблиците за научно-изследователска дейност. Това е Кембриджския университет, който аз представлявам. А, има и други институции, които не са така добре известни, и малки, и големи, в които се правят новаторски изследвания и а, не се вписват в а, програмата за 50 милиона евро. Но тази програма, освен това, е известна, че е и най-бюрократичната и сложна. Миналата година парламента единодушно гласува поредица от препоръки за упростяване на бюрократичните а, мерки. Какво прави комисията, за да приложи на практика тази реформа? Поздравявам Кембриджския университет, който е в района, който представлявате. Надявам се, че вашата група ще ни подкрепи, когато обсъждаме финансовата рамка за съответните ангажименти за подпомагане на научно-изследователската дейност и иновациите в Европа, когато обсъждаме бюджета. Кембриджския университет е сред първите университети в света, но има и университети в по-бедни райони, където нямат достъп до финансови средства. На трето място Опростяването е един от нашите приоритети в областта на енергетиката, иновацията и в по-конкретния случай и научно-изследователската дейност. Е, съвета ще обсъща иновациите. Това е един от нашите приоритети и много се радваме, че Европейския парламент ни подкрепя в това. Е, Сметната палата е, също е наша страна и много важно да се разбере колко важна е научната работа. Учените не могат да си губят времето с бумащи, наистина трябва да влагат усилия в своята научна работа. Госпожа Фигурайдо има думата. Благодаря, господин председател с оглед на финансовата консолидация, програмите за финансова дисциплина преодоляват разногласията в Европейския съюз, те подкопават правата и държавните инвестиции в енергетика и иновации. Това ще рече, че ако продължим в тази посока, същите тази политика и същия натиск, който се оказва на Португалия и някои други държави с по-слаби економики, ще влушат всъщност положението и нещата ще стават все по-лоши поради липсата на солидарност от страна на Европейския съюз. Въпросът, който трябва да зададем тогава е какви мерки ще бъдат предприяти, за да се промени положението, така, защото да има ефективна подкрепа за иновацията в държави като Португалия и някои други, а, които не са планирали достатъчно държавни инвестиции в тази сфера. В същото време трябва да се гарантира достъпът на хора и на отделни сектори до енергийно източници, като си има предвид цените към момента и трудностите, пред които сме изправени. Госпожо Фигурайдо, вие много добре знаете каква е, е позицията ни. Е, знаем каква е ситуацията в Португалия. Тя е изправена пред много е, затруднения с оглед на държавния си дълг. В същото време, в документа, който, който току-що публикувахме, ние казваме на държавите членки, че ако има възможност, те не бива да ограничават инвестициите в образование, изследователска работа или енергетика – има държави, които успешно се справят с това. Има държави, които прилагат финансова дисциплина, но в същото време увеличават инвестициите в научно-изследователска работа и енергетика. Важно е обаче да не забравяме солидарността и сближаването между държавите членки – Имаме европейски план за сближаване, който предполага и социална и териториално сближаване. Така че е, следва да приведем всичко това в изпълнение. Меркес. Госпожа Едит Меркес, една минута. Благодаря, господин председател. Иновациите ще променят нашата економика, нашето общество, ще създадат нови работни места и трябва да представляват важна част от инициативите на Европейския съюз, но нека да имаме по-интегриращ подход с всички генерални дирекции, които да сътрудничат в подобно партньорство за енергетиката. За сега, доколкото знам, има една генерална дирекция, която се занимава. Нека да имаме един глобален подход, да имаме включването на други. А също така и да се включат всички възможни фондове. Не трябва да има фрагментиране. Всички фондове трябва да бъдат фокусирани в тази насока, най-вече структурните фондове трябва да има едно единно течение, така да се каже, и усилията на държавите членки да бъдат обединени. Говорим много за различни енергии, за иновации в широк мащаб, но трябва също така да се съсредоточим върху някои по-дребни проекти, например енергиите в, на местно почва. И в такъв случай, примерно, можем да се спрем на планове за намаляване на консумацията на енергия и други. И съм съгласна с правно задължителните цели, които бяха предложени. Благодаря. Председателя Баросо. Да, е, относно европейското ниво, именно точно за това очаквам Европейския съвет да се занимае с материята. Относно партньорствата за иновации – Те са инструмент за създаване на синергии между вече съществуващи програми на европейско, национално и регионално ниво. Обединявайки ги под една обща шапка, бихме могли да имаме решение на европейско ниво и да се справим с предизвикателствата от социален характер. Трябва да ускорим също времето между научно-изследователския процес и представянето на крайния резултат на пазара. Защото само така ще имаме нужното участие. И именно за това се опитваме да ангажираме повечето, че комисията и държавите членки към този общ подход за иновацията, която да не се съсредоточава само в една генерална дирекция. Благодаря. Сега господин Салавракос. Господин председател, Програмата за научни изследвания беше публикувана в международната преса и се вижда, че има голяма напредък в при родния газ в южната част на Крит има и е, голямо благоденствие на континента смисъл от територията на Европейския съюз, на континента. И затова искам да попитам как Европейската комисия възнамерява да продължи изследванията върху обновяемите източници на енергия и как това ще се прилага по-добре в Европейския съюз чрез тръбопроводи. Аз бих искала в ваше присъствие да заявя, че е, вие имате поглед върху прилагането на Лисабонския договор, е, но в момента има много е, така значителна економическа криза в Европейския съюз. Вие знаете, вие се съсредоточавате в тази посока, но има и американски метод, по силата на който да се изкарват повече пари. Господин председател, Всъщност, аз да, казахте нещо любезно към мен, когато се обърнахте към членовете на парламента. По първата част на вашето изказване, ние нямаме средства и не е наш приоритет сега да правим изследвания върху други източници на енергия в Европейския съюз. Нашия приоритет е по-добрата инфраструктура и връзките. Мисля, че това е нещо, по което ще направим предложение в съвета. Примерно, говорихме вече за прибалтийските е, страни, говорим за централните и източна европейска е, Европа, за връзки от севера до юга. Току-що се връщам от Туркменистан и Азербайджан, за да се търси коридор и е, да има възможност да се доставят енергоисточници. Аз а, мисля, че трябва да се даде приоритет на инвестиции в инфраструктура, в енергия дядиката господин Артур Скаринс за една минута. Господин председател, е, аз е, искам да, при... да поздравя вашата инициатива за е, по-добра енергийна ефективност в Европейския съюз, да има връзки между електроснабдяването и преноса на, електро... на природен газ. Но всъщност разходите ще бъдат около 200 милиона евро. И това ще милиарда евро и е, това ще стане до 2020 година. Това засяга и е, е, частния сектор. И затова искам да ви попитам. Е, е, от е, тези 100 милиарда, които са необходими до 2020 година за европейските мрежи, откъде ще дойдат тези пари? От общините ли ще дойдат? Или ще има някакви облигации? Ще има ли някакви други финансови източници? Както вие сам казахте, 200 милиарда ще са необходими за инфраструктурата в природния газ до 2020 година. Аз мисля, че е, е, трябва пазара е, своевременно да инвестира, но ще трябва да има и публични действия за събиране на необходимия частен капитал. И за това сега а, е, ние предлагаме много мерки, а, е, за да може частните инвестиции да бъдат по-рационални и по-полезни. Ние гледаме а, е, принципите за намаляване на разликите. Комисията очаква е, подкрепа е, от европейските страни за новата финансова перспектива след 2013 година. А освен това се предлагат и ефективно участие, гаранция на публично-частното пространство, е, както вие, сам, вие самия говорихте за европейски фондове, проекти за облигации също. Госпожа Антони Соня Алфан. Благодаря, господин председател. Господин председател Барозо, а, беше въведено а, дефиниция за енергийната ефективност и използване на държавни стимули, но също така трябва да се работи по въпросите за а, отпадъци, които не са биоразлагащи се и изграждането на екарисажи, които влияят зле на здравето. Предвид всички тези стимули има две процедури за несъответствие и мерки за намеса в Италия. В Италия се горят отпадъците, и както видяхме, това продължава. Трудно е да се запомнят всички тези подробности. Именно поради тази причина съм изпратила своя въпрос в писмен вид. А, насърчава се горането на небиоразграждащи се отпадъци и това не е в съответствие с директивата за отпадъците. Там се предвижда тази възможност, за да можем да се отървем от отпадъците. Прекъснат е говорещия, изказващия си. Вие правилно казвате, че не могат да бъдат запалнени всички подробности и всички процедури за несъответствие. Що се отнася до енергетиката и вътрешния пазар, ние в момента имаме 77 започнати процедури а, и 55 за вътрешния пазар. Така че бих отговорил на въпроса ви, ако ми го изпратите в писмен вид и ще ви отговоря писменно. Господин Обермайер има думата, казва господин председателя. Благодаря, господин председател изменението на климата, възобновяемите енергийни източни, всички те са включени в стратегията на Европейския съюз за 2020 година. И човек дори би си помислил, че говорим съвършенно сериозно по тези въпроси, но ако погледнем по-внимателно в екологията, ще видим, че стратегиите са най-различни. Атомната енергетика се възприема като нещо, което е благоприятно за околната среда и господин Отингер отговори в този смисъл, когато зададох въпроса. Той казах, че тя е важна за ограничаване на въглеродните емисии и важна за бъдещето. Европейската комисия а, не планира директива за максималния срок на действие на ядрените а, реактори. Ще отбележим годишнина от Чернобилската катастрофа и гражданите виждат ли ядрената енергетика като един чист източник? Можете ли да го твърдите? Господин Барозо, прилагаме принципа за субсидиарност в някои държави, имат в други не. Ядрена енергетика – но е вярно, че ядрената енергетика, що се отнася до а, изменението на климата, не замърсява така много, а, както някои други източници на енергия по договора Евратум има определени задължения, които държавите трябва да спазват и комисията има свое задължение да подпомага държавите членки, които имат нужда от мерки за обезопасяване, научно-изследователска работа в тази област и ние ще спазим своите ангажименти. Господин Волски има думата. Една минута. Тук носите едно оптимистично послание за Азербайджан и Тюркменистан. Единственият проблем са цифрите. Мисля, че не можете да поправите цифрите за Азербайджан и е, Тюркменистан. Са въпрос за милиони кубически метра газ. Но комисията очаква ли да постигне целите си, ако те не са задължителни? и евентуално ще се завърши ли Южния коридор, Южния поток и Набуко и ще имаме ли тези на 31 милиона кубически метра газ? Благодаря. Председателя Барозо. От посещението в Азербайджан и Тюркменистан аз получих много ясно с ангажимент от двете страни да подкрепят нашите е, под двата коридора. Е, говорих с е, президента Алиев и с президента Мухамедов на Чиркменистан. Той каза, че е готов да предостави достатъчно газ за Европа. И дори повече, отколкото в момента имаме нужда. И след като беше казано това, все пак не означава, че всички проблеми са решени. Имаме проблеми с търговските решения на компаниите, които ще участват и е, с начина за това как отделните тръбопроводи могат да бъдат построени. Но има достатъчно газ. Има достатъчно газ в тази област, който може да бъде доставен в Европейския съюз, ако, разбира се, държавите членки са готови да се сътрудничат с тези държави и а, с други държави, които представят проекти, било то на Буко или някой друг. Благодаря. И последния въпрос, госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. така както казах, останалите европейски държави много, много семейства днес харчат над 10% от месечния си доход за сметките си за електричество. Какво ще направи комисията, за да намали енергийната бедност? Нека да ви попитам. Ще се увеличи ли ще се увеличат, увеличат ли средствата по европейските фондове за подпомагане на тези семейства, най-вече погледнато от бъдещите финансови перспективи? Нашият, нашите регламенти на вътрешния пазар говорят за, разбира се, защита, а също така на европейско ниво и Мога да цитирам и много други области, където ние предлагаме мерки, които да а, отговорят директно на загрижеността на потребителите. В случая тук с сметките считаме, че един истински интегриран пазар може да постигне повече за намаляване на фактурите на ток, отколкото, а, например, борба с доминиращите позиции на пазарите. Относно финансирането, както вече казах, да, смятаме да го предложим следващата финансова перспектива. Така че частта ще дойде от решение на пазара и другите, а, другата част ще дойде от публични инвестиции и Европейската комисия съответно изготвя предложения а, в това отношение в следващата финансова перспектива. Благодаря. Благодаря на всички колеги за дискусията по тази важна тема. И благодаря, разбира се, и на председателя на комисията Баросо за това, че присъства днес тук в нашата дискусия за втори път. Благодаря.